Можем да започнем незабавно, <laughs> защото ни е лесно да представим нашия приятел. Благодаря, че прие поканата, скъпи приятелю. Решителен е моментът за Европа и много подходящ за твоето изказване. Много добре познаваш парламента, познаваш разискванията, знаеш каква е позицията на Европейския парламент. Познати са и останалите присъстващи тук, председателя на Европейската комисия, членовете на Европейската комисия. Искаме парламентът да е средище на политическия диалог за бъдещето на Европа. Ти си почетен член на този е, парламент и затова с огромно удоволствие говоря на ти и ти давам думата. Е aperta е la registrazione elettronica per il Catch the Eye. За спонтанни изказвания вече е, може да започнете да се регистрирате с картите си. Сега давам думата на господин министър-председателя Каринч. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Юнкер, уважаеми госпожи и господа, членове на парламента, скъпи приятели. Преди всичко искам да кажа, че много се радвам на възможността да говоря по толкова важната тема за бъдещето на Европа. Както знаете много добре, близо 10 години работих в парламента, бях депутат и успях да науча нещичко – и е то едно, ако искаш да ви изнесеш реч в парламента, трябва да се справяш поне на три езика, иначе не става. Сега е, е, е, идва ред на, това е ред на втори език. С френския беше много труден за мен, за жалост. Разбирам езика, но за истински дебат ми е трудничко но ще продължа на английски. Това е четвъртия ми език. Време е на промени. Изтича мандата на този парламент, наближават избори, ще се формира следващия състав. Но позволете ми една историческа ретроспекция, която ни задава рамката. Латвия. Европа. Какво споява Европа. Като се замислим, това е общата ни история, още от времената на древна Гърция и древен Рим през християнството и културата му. Балтика остава последното островче, сред християнизирана Европа и чак 13 век папата дава благословията си за кръстоносен поход срещу нехристияните в Балтика. От тогава моята родина преживява заедно с Европа подемите и паденията – Ренесанса, просвещението и така нататък. Ние сме предимно лутерани, в южната и югоисточната част на страната има католици. Съвсем ясни и тесни са връзките ни с Северна Европа. Мислим рационално, спазваме законите, приемчиви сме по дух. Стотици години след а, приемането на християнството, от Полша, от Швеция, от Германия, от Русия се редуват опити да бъдем завладени, да се наложи култура и език. И Чак през 1918 година Латвия успява да обяви своята независимост и още две години се водят битки с германската и руската армия. Това са и личните ни семейни истории. Дядо ми е бил войник в руската армия на царя, след това става част от червената армия, която а, се бие срещу царя и след това участва в битките ни за независимост. Това не е нищо необичайно у нас. Втората световна война донесе много разрушения. Аз съм син на бежанци – През 1944 година майка ми на 8 години, баща ми на 14 бягат от Латвия в Швеция. 200 хиляди бягат в Германия, защото съветската армия настъпва за втори път и застрашава независимостта на страната. Родителите ми израстват в Швейцария, срещат се там, отиват в Съединените щати – аз и двете ми сестри се раждаме в САЩ. Чак през 84-та година за пръв път отидох в Латвия. Тогава бях ученик в Латвийското бежанско училище в Германия. За нас това беше друг свят. Всичко беше сиво, хората бяха навъсени, съветски войници навсякъде, всичко на руски, никакви инвестиции в инфраструктурата, мостове, пътища или сгради. Само разруха. След солидарност в Польша 81 година, падането на Берлинската стена 89 година се преобрази и Латвия. 1991 година най-сетне ние обявихме своята независимост. За много кратко време развихме демократични институции, свободно предприемачество, банкова система, пазарна економика. Започнахме практически от нулата. 2004 година, само 13 години след независимостта, се присъединихме към Европейския съюз и НАТО. След броени седмици ще отпразнуваме 15-та годишнина на нашето членство в Европейския съюз. И от името на моите сънародници искам да кажа, нито за миг не сме съжалявали за това. So what, what is, what is the EU? Какво е Европейският съюз? Преди всичко трябва да се подчертае, че той е съюз на ценностите – свобода, демокрация, правова държава. Исторически в Европа въпросите в миналото се решават с войници, танкове и пушки, а днес с дискусии, гласуване може да не е най-ефикасно, но е много по-успешно и добре, отколкото в миналото. Сърцевината на Европейския съюз е единния пазар. Отваряйки границите си помежду си, създадохме най-големия пазар над 500 милиона потребители. Приблизително колкото САЩ, считани за най-силната економика в света. Не всичко обаче е съвършено в Европейския съюз. Всички ние, политиците, знаем, че има доста антиевропейски настроения. Има политици, които предлагат опростенчески отговори на много сложни въпроси. Те най-често биват наричани популисти. Моето просто послание е следното. Не водете борба с популистите. Безсмислено е. Обърнете се към хората, обърнете се към народа, вижте защо хората са нещастни. Нека да се върнем 10 години назад. 2008-2009. Финансовия колапс в Штатите, който доведе до верижна реакция в банковите системи навсякъде, включително и в Европа. Банковата криза доведе до економическа криза. У нас близо с една четвърт а, намаля а, брутния вътрешен продукт. В други страни не бяха а, толкова тежко засегнати, но всички го почувстваха. Преди няколко години настъпи и миграционната криза. Народните революции в други части на света се окървавиха и в резултат на това тръгнаха миграционните потоци. В резултат на тези промени хората загубиха доверие в системата ни и ние трябва да се борим, за да спечелим обратно това доверие. Какво тревожи избирателите? Работните им места, начина на живот, което е свързано с миграцията, околната среда и сигурността и безопасността. Когато говорим за бъдещето на Европа, и четирите теми имат значение – Започвам с работните места. Европейския съюз има механизъм да насърчава създаването на работни места. Това е единният пазар. Помня като дете една приказка. Легендата за снопа пръчки – Бащата дава на най-големия си син е, една пръчка и му казва щупия. Той успява. Втората, е, когато се добавя също, но снопа пръчки никога не може да бъде щупен. И ние сме като този сноп пръчки. Можем да бъдем прекършени по-отделно, но заедно в единния пазар никога. Предизвикателствата идват отвън. В Китай и администрацията на САЩ виждаме а, е, тенденции а, е, в а, е, външно-търговските отношения. Китай откровенно субсидира основните си промишлени отрасли и така създава неоправдано предимство в конкуренцията без е, да бъде отворен достатъчно за външни конкуренти китайския пазар. Отговорът на нелоялната конкуренция не е протекционизма. Не можем да вървим по пътя на китайците. Няма защо да правим така, както те постъпват. По-скоро трябва да направим обратното. Китайците да се доближат до нашия подход и те да отворят пазарите си. Трябва да използваме нашата сила, единния пазар. И никога не бива да забравяме завета за снопа пръчки. Имаме препятствия, които трябва да преодоляваме. Все още има вътрешни бариери пред единния пазар, особено в цифровизацията и услугите. И се питам, защо най-големите интернет компании а, са от САЩ, а не, не са европейски? Отговорът е очевиден. САЩ има доларова зона, федерален бюджет, федерална банка и нулеви пречки за взаимоотношенията между щатите. Наистина единен пазар – не е точно така тук все още. И не бива да заобикаляме законодателството, европейско или национално, за да даваме предимство на водещи национални компании. В някои държави членки има такъв подход. Ако се откажем от този подход, лесно ще изпреварим Китай. Основополагащ елемент на единния пазар са банките. Преди 10 години ликвидността беше най-тежкия проблем за банките. Затова създадохме Банковия съюз, за да гарантираме сигурността и безопасността на банките, включително и най-големите. Преобрази се светът през тези 10 години. Не ликвидността е най-големия проблем. Тероризма и финансирането на тероризма се превърнаха в проблем номер едно. Незаконни финансови потоци се движат в европейската банкова система. Заедно с госпожа Сържентини бяхме съдокладчици по последните две директиви за мерките за борба с изпирането на пари. В източната част на Европа имаме една голяма економика – Русия. През изминалите 20 години руски пари се стремят да избягат от там. Защо? Защото Европа е сигурна. Има правова а, държава, върховенство на закона. Тези пари искат да дойдат в Европа. Може би по-голямата част от тези пари са чисти, но има и мръсни пари – пак казвам, не говоря за хората, които искат да оптимизират а, а, своите доходи. Аз говоря за престъпниците, които движат милиони. Те кръжат над системата и се взират къде е най-слабото звено, за да се насочат към него. Изпирането на пари не е национален проблем, а европейски проблем. Щом встъпих в длъжност, веднага заявих, че първо ще почистим нашата къща. Ние имаме най-чистата, най-жизнеспособна банкова система в Европа. И сме готови да предоставим своето ноу-хау как се почиства банковата система. Важно е да започна с почистването на моята къща, но ако прогоня плъховете от моята къща, те ще отидат в къща на съседа. Ето защо трябва да изчистим цялото пространство. Трябва надзор на борбата срещу изпирането на пари. Тук ни трябва централизиран надзор, също както се централизира банковия надзор. So Още нещо за тези лешояди, които засягат и начина ни на живот? Нямам лесен отговор. Мисля, че никой няма. Смятам, че Европа е чудесно място, където човек може да живее, да учи, да работи. Стабилна демокрация, върховенство на закона, индивидуални свободи. В много от съседните ни държави не е така – и затова натиска за пристигане в Европейския съюз няма да отслаби. Той ще се запази. И, и ние трябваше да се справяме с миграция. Над 700 хиляди мигранти във времената на Съветския съюз дойдоха у нас. Близо 2 милиона, една трета от населението. 700 хиляди. Ние нямахме правителство, Москва вземаше всички решения. Съвместно вземане на решения такива неща нямаше. След възстановяването на независимостта, как се справихме с въпроса? С една велика концепция интеграция. Интеграция в образованието, в пазара на труда, в културата. Интегриране на мигрантите е пътя напред. Не можете да спрете тези, които искат да дойдат в Европа. Те ще дойдат. Трябва да работим за тяхното интегриране. И можем, разбира се, да отслабим потоците. Очевидно, чрез дейността на Фронтекс. Трябва да се укрепи тази прекрасна програма. Така ще покажем на нашите избиратели, че когато е сигурна външната ни граница, може да бъде премахната вътрешната. Понякога пътят а, по моста между Франция и Германия се затваря. Знаете, тези от вас, които са в хотел в Германия, понякога трябва да изчакват за проверка. Строга външна граница, премахване на вътрешните. Това трябва да ни е подхода. Трябва да а, сме наясно, че има някои неизбежни тенденции и затова трябва да работим за интеграция. Европейския съюз е съюз на все още 28 държави членки с ясно изразена национална идентичност, култура и език. Как сме го постигнали? Чрез интегриране на придошлите. Този, който идва при нас, трябва да се приспособи, да се интегрира. Така трябва да работим. Чрез контрол на външните граници, чрез интегриране е, на е, новодошлите, обществото ще се успокои. Трето, околната среда. Няма да навлизам в е, подробности за измененията на климата, но те са факт. Нефта Въглищата допринасят за това. Трябва да намалим емисиите въглероден диоксид, да повишим е, енергийната ефективност, но тук имаме една голяма трудност. Енергийният микс е различен в различните държави. Ние сме с близо 40% ВИ, само Швеция е пред нас. Други държави обаче силно зависят от въглищата – и не можем да махнем с лека ръка и да кажем от утре забраняваме изкопаемите горива. Трябва преход и трябва някой да плати за него. За целта и за ускоряване на промяната трябва да отворим енергийния пазар за конкуренция. Аз винаги се застъпвам за единния пазар. Ще ви дам пример с пазара за, на електроенергия. Много държави регулират цените. Хората знаят колко а, плащат и им е все едно. Сутрин, обед, вечер, нощем, понеделник, петък или неделя цената е една и съща. Но има възможности за автоматично пренастройване на а, системата при пиково потребление, ако а, домакинството получи а, съответния а, сигнал, няма да включите всички електроуреди в, в този момент. Така ще намалите а, потреблението и ще платите по-малко. Въпрос на конкуренция. И когато го направят хиляди домакинства, това има значение. И последно, сигурността и безопасността. Тези думи носят различен смисъл за различните европейци. Хората се плашат от неконтролираната иммиграция, но друга заплаха е тероризма. Може би неконтролирания Брекзит е най-голямата заплаха в западната част на континента, особено за Северна Ирландия. Аз съм латвиец и когато латвийците мислят за сигурност, първото, което им идва на ума е Русия. Русия е нашия източен съсед. Не само на Латвия, на всички други държави членки. И те са убедени, това е посочено и в официалната им политика. Русия вярва, че е заобиколена от врагове, които са готови да я нападнат. Ето защо тя работи за отслабване на врага. Не е военна заплахата, която идва на първо място а, от Русия. Имаме НАТО, имаме готовност. Най-голямата заплаха е дезинформацията, фалшивите новини. Всички разполагаме с тези чудесни устройства. В джоба, на бюрото. На времето мислихме, че това е необятна възможност за достъп до информация. Социалните медии са прекрасен начин – обаче за мигновено разпространяване на пропаганда и лъжи, все повече хора, вместо от сигурни журналистически източници да проверяват информация, се обръщат към социалните мрежи, към социалните медии. Затова трябва много сериозно да помислим как нормативно да регулираме отговорността на платформите – и на доставчиците на съдържание, което се разпространява в интернет. Хлъзгава е почвата, признавам. Много тънка е разграничителната линия между търсенето на отговорност и цензурата. Аз в Латвия никога няма да подкрепя уклон към цензура. Много са историческите причини за това. Но те ни карат а, да връждуваме, сеят недоверие между нас. Помислете си за а, антиваксарите, вакцинациите и твърденията, че ваксините водят до аутизъм. Кои са източниците а, на а, тази информация? Това са руски източници или дебата за миграцията. За всичко това стои Русия. Оттеглянето на Обединеното кралство отново непрекъснато се говори за Сорос и Соросоиди, за тези, които искат да ни отклонят от правилния път. Един единствен източник има на всички тези а, пропагандни лъжи. 2% от БВП на Латвия е за отбранителния бюджет. Изпълняваме нашите задълженията като държава членка на НАТО. Това вероятно правят и останалите. Но не военната заплаха. Заплахата от дезинформация, фалшиви новини излиза все повече на преден план. Не бих бил латвиец, ако не кажа няколко думи за многогодишната финансова рамка и 7 годишнината програма. Напълно съгласен съм, че трябва да инвестираме в научни изследвания, в приложни разработки, в създаването на повече стойност за бъдещето на Европа. Но също толкова важно е, като инвестираме в научни изследвания, да не се ограничаваме до една, две, три, пет държави. Блестящи умове има навсякъде в Европа. Не бива да се ограничаваме само до няколко страни. Така работим в наша вреда. Да, научни изследвания, но инвестиции в цяла Европа в тази сфера. Кохезията продължава да има голямо значение, но бедните райони трябва да бъдат дърпани нагоре чрез кохезионната политика и накрая, но не по значение. Земеделските стопани. Исторически европейския бюджет е, е предимно бюджет за финансиране на ОСП. Това продължава да е до известна степен така и днес, но има известна историческа несправедливост. Фермерите, каквото и да произвеждат, го продават на пазара. Зърно, зеленчуци, плодове, каквато е пазара, цената на пазара, това им се плаща. Но има три страни, които получават най-малки субсидии са трите балтийски държави Литва, Латвия и Естония. А в същото време Нашите земеделски стопани се конкурират с всички останали, които получават по-голям размер субсидии. На един и същ пазар сме и ако ще субсидираме, трябва да е равнопоставено. Не можем да премахнем субсидиите поне през следващите 7 години. Но ако ще субсидираме, трябва да субсидираме еднакво всички. Приключвам. Отдъхнете си още малко. Приятели, Европейския съюз не е и никога няма да бъде съвършен. Така е. И в същото време не мога да се сетя за нищо по-хубаво. Стотици, хиляди години в Европа проблемите са се решавали с силата на военната мощ на премерването на мускули. Сега вече не е така. Държавите членки по свободната си воля и със съгласието на своите граждани членуват в Европейския съюз. Някои искат да излязат. Но никой е, в началото не осъзнаваше Брекзит, колко труден процес ще се, отка... ще се окаже. И ми се струва, че това е добра полка за съвета. единната позиция на останалите 27 държави показва, че можем да преминем през най-трудните изпитания без да стигаме до насилие. Ето така функционира Европейския съюз. Когато говорим помежду си, а не се бием. Какво мога да кажа за бъдещето? Да обобщя. Трябва да укрепим устоите на единния пазар, да премахнем пречките, да контролираме външните граници, да премахнем заплахата от неконтролираната миграция, интелигентен преход към чиста енергия, пазарни правила, обща сигурност, не само чрез военни средства, но и чрез сигурност на информационния свят, в който живеем. Не водете война с популистите. Обърнете внимание на гражданите. Вижте защо те са недоволни. Не разпръсвайте снопа пръчки, защото той не може да бъде причупен. Поделно можем да бъдем прекършени. Заедно ние можем да бъдем водещата сила в света с нашите ценности свобода, демокрация, върховенство на закона. Така сме пример за всички останали. Благодаря. Християнис, you are very popular in this parliament. Християнис, е, много ви обичат явно в Европейския парламент. Благодаря ви. А сега председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Благодаря, господин председател, господин министър-председател, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че имам възможност тук отново да се срещна с премиера на Латвия, човек, който добре познава тази зала е, след 9 години в качеството на евродепутат. Аз е, винаги си спомням, прочим, за първото латвийско председателство на съвета на министрите на Съюза. Спомням си го, е, защото това бе първото действително председателство, особено след своеобразно съжителство с италианското председателство преди това. И си спомням още първия ден на латвийското председателство. Тогава бе приета директивата за така наречения роуминг, благодарение на която се гарантира безпрепятствен и равнопоставен достъп до интернет паметен, паметен момент. А, сега, сякаш нямаме друга работа, непрекъснато говорим за британския изход. Но преди предстоящите европейски избори, вероятно би било е, за предпочитане да обърнем внимание на, на европейските граждани на това, което сме постигнали. И не на последно място в областта на цифровите услуги. Британски изход е важен, но ежедневието на нашите съграждани е нещо по-важно. Е, ние пожелахме нашата комисия, и, и тя бе такава, да, да, да, да бъдем комисията на диалога. Да се срещаме с а, е, нашите съграждани. А, е, повече от 1500-1600 срещи с гражданите, което доказва, че комисията не прибивава в бункера а, на, на Берлемон и съответно комисията не е самозвана, както твърдят някои, а поддържа контакт с европейските граждани. Европа не може да се гради против волята на своите граждани, против волята на националните държави. Националните държави имат значение. У нези, които смятат, че националната държава е някакво временно историческо явление, е, е, грешат И вече, мисля, не е уместно да се говори за е, Съединени Европейски щати. Тъй като това поражда погрешна представа, че Европа като такава, Европейският съюз, се етатизира. Е, според мен Европа никога няма да стане точно каквито са Съединените Американски щати. Е, всеки ще запази е, своята национална самобитност е, и самоличност. И според мен няма противоречие между отговорния патриотизъм и принадлежността към едно голямо европейско семейство. Е, Европейската комисия няма намерение и, и, да се намесва в дребните елементи, отношения между европейските граждани в тяхното ежедневие. Е, е, и от 2014 година, знаете, аз се явих пред вас, за да ви запозная с големите приоритети на Европейската комисия за е, следващия период. И това не бяха празни приказки. През изтеклия 4 годишен, 5 годишен период сме свършили не, не малко работа. 350 предложения а, са, са приети, 164 още са в а, е, е, процес. Аз бих искал лека по лека да бъдат приети всички е, директиви, свързани не на последно място и с международната закрила, с обежището. Но имам аз сериозен повод за удовлетвореност. Е, до сега е, е, Европа не е постигала толкова голям напредък в социалната област. Социалната област, която в продължение на години бе, така да се каже, беден роднина на европейското законодателство. И аз ви дължа благодарност за това, за, за съдействието, за напредъка, който без вас би бил невъзможен. А сега да пристъпим към втория език, господин председател, английски. Латвия по-добре от други знае колко струва членството в Съюз. министър председател преди минути тук красноречиво е, показа това. Вие, господин премьер, сте страна, която винаги е вземала здраво в ръцете си собствената си съдба. Е, достойна за думите на един от своите знаменити национални поети. Човек е толкова велик, колкото велика е волята му. Борихте се за свободата си. Тежки обстоятелства, далеч по-тежки от това, е, което биха могли да си представят останалите от нас, европейци. И вие писахте своята история, вместо да бъдете нейна жертва. И то в ръцете на един от най-големите си съседи. Вие казахте не на оръжията. Не на насилието. Борихте се за свободата си. И това е, не можем да кажем, е, е, е, един от най-светлите моменти в най-новата ни история е, че Латвия поведе други, които търсеха своето място историята си. Латвия не бе в сянката, не бе в мрака. Латвия бе фар за, за е, е, онези, които се стремяха към свобода и като член на Европейския съюз продължава да го прави, нито за миг не сме съжалили това, че Латвия е член на Европейския съюз. Латвия се присъедини към шенгенското пространство и аз съм напълно съгласен с казаното от вас за вътрешните граници и защитата на външните граници. Комисията е, е, предлага гранична охрана с е, постоянен състав от 10 000 души, офицери, служители държавите членки желаят да отложат до 2027. Комисията предлага всичко това да стане до 2020 година. Но така е, че всички са за защитата на нашите външни граници. Нека да го сторим. Предложението е внесено. Да, Европа е, е, следва да бъде по-силна и по-безопасна. И благодарение на вас, всъщност, наред с 25 държави членки, е, които започнаха постоянно структурирано сътрудничество в областта, в областта на, на отбраната още от 2007 година. Е, за Латвия, впрочем, е, во, е важна и военната презгранична мобилност. И благодарение на това структурирано сътрудничество в отбраната, е, това е постигнато. И така, Латвия се превръща в живото доказателство за това, че националния суверенитет и, и значимост могат да бъдат е, заздравени по, по мирен път. Вземем енергетиката. Латвия е, и, и, и Балтика по исторически и териториални географски причини се оказват енергиен остров, изолиран от енергийните мрежи на Европа. Но Европейският съюз никога не оставя своите, своите граждани сами, на, на, на, на студено и на тъмно. И, и, и за мен е този балтийски енергиен въпрос, така да го наречем, никога не е бил просто балтийски. Той винаги е бил европейски. Ето защо тази комисия работи много за изграждането на енергиен съюз. И един от главните приоритети е, е, бе е, осигуряването на енергийни доставки, на енергийна сигурност за балтийските държави. Днес съвсем скоро ще синхронизираме преносните мрежи е, между Балтийския регион и останалата част от Европа до 2025 година с необходимите инфраструктурни инвестиции. Е, много съм удовлетворен от това, че е, идеята за енергиен съюз днес вече е реалност. Аз съм благодарен на латвийския премьер за, за примера, за инициативата, за работата му като депутат, член на Европейския парламент и като а Сега, господин председател, третия ми език. Латвия разгърна силите си и ги привнася в Европа. За това е нормално Европа също да инвестира в Европа, защото инвестицията в Латвия са инвестиции в европейското бъдеще. Латвийците знаят от първа ръка какво означава това. 50 хиляди души от Латвия са а, е, намерили нова квалификация и ново място на трудовия пазар. 9000 души а, е, са поели сериозен бизнес. А, 300 км пътища и инфраструктура са построени с е, европейски пари. Така че столицата Рига е свързана с, с, с селските райони и със съседните страни. 960 милиона евро са използвани по програмата Юнкер в Латвия. Вашето бъдеще е бъдеще на всички нас, затова ние предлагаме през следващ, в следващия европейски бюджет 100 милиарда евро да бъдат инвестирани в изследователската и развойна дойност. Това са най-големите предизвикателства, пред които сме изправени като екип. Например, се отрояват инвестициите за сигурни граници и сигурност всеки четвърт, всяко четвърто евро, изхарчено в домакинството, трябва да подкрепя по нашите цели в климата. 30 милиона евро е, ще допълнат програмата Еразъм. Благодаря ви, господин е, министр-председател, на вас и вашето правителство за широката подкрепа по този път. Искам обаче също така да кажа нещо е, по отношение вашите думи за средносрочното финансово планиране. Вярно е че иновациите, изследователската дейност, младеща, отбраната са обектни на инвестиране. Това обаче ще бъде възможно само ако съкратим някои от сегашните ни разходи, а именно е, сел, селско-стопанската и когезионната политика. Не се радвам на това, но ако запазим до сегашното положение, ние ще трябва да продължим да финансираме и ще съкратим много сериозно, ще сведем европейския бюджет до 1,4%. Европа струва повече от 1,4% от брутния си вътрешен продукт. Но когато говорим за бюджета, парламента е доста по-нездържан от съвета и горната граница бе заложена на 1,3%. Когато ние като комисия предложихме 1,4, а не 1,1, тогава, ако го бяхме сторили, дори и вие нямаше да се съгласите. Все пак налага се да залагаме приоритети, без да поставяме без да замитаме под килима с сега съществуващите политики, защото селско-стопанската и кохезионната политика не губят своето значение. Латвия преживя трудни години, не само заради географското си положение и исторически натоварено, обремененото историческо минало, а и защото економическата криза в Латвия нанесе сериозни удари. Пет години след началото на нашия мандат обаче латвийската економика е много по-добре това е и заслуга на един от вашите предшественици, Валдис Домбровскис, който помогна на Латвия да поеме по певерния път. За това положих много сериозни усилия да поеме заместник председателското място в Европейската комисия, както и своя ресор, включващ и социалните въпроси. Валдис, благодаря ви за, благодаря ти за сътрудничеството до сега много неща ми хрумват в, в, в, връзка с казаното от теб, но ти говори много дълго, затова аз ще свършвам. Латвия може би е малка държава. Аз съм специалист по малки държави. Но това е страна с големи амбиции и място, къде, където се срещат Запада и Изтока. Те не бива да бъдат разделени те са двата, двата дроба, бели дроба на Европей, двете крила на белия дроб на Европейския, е, на Европейския съюз. За да дишаме с пълни гърди, е, трябва да имаме истински дроб. Това е моята последна реч пред Европейския парламент. Е, тъжно ми е, че някои колеги се отеглят от политиката. С удоволствие работех тук. Научих много е, спорих много, но мисля, че и постигнахме някои неща. И си остава, както в, казах на първия ден на своя мандат, Европа трябва да бъде обичана. Не я ли обичаме, не сме способни да обичаме въобще. Аз обичам Европа и ще кажа да живее Европа. Благодаря много, господин председател на Европейската комисия, скъпи Жан-Клод. Благодаря ти за сътрудничеството в каквато и в... въпреки, че имахме различия и разменяхме думи, но това е дебатът между комисията и парламента по важни въпроси. Това е което ни кара всички да работим за нашите съграждани, нашите съграждани в Европа. Нуждаем се от Европа, разбира се, трябва да подобрим някои неща, да променим някои неща, но това е единствената форма на Европа, и начин Европа да защити нашите съграждани. Ние имаме обща история и станалото неодавна в Нотр-Дам да показа, че съществува и бие едно европейско сърце, че имаме общо наследство, че споделяме общи ценности, макар че говорим различни езици. За това ти благодаря за твоето присъствие, за работата ти, за проведения тук дебат. Благодаря още веднъж, е, но е, благодаря за това, че присъстваш тук. И и е, благодаря на нашия гост като представител на съвета. Е, сега приключваме записването за изказвания е, в спонтанната листа и давам думата на господин Манфред Вебер. Господин министър-председател, е, е, каква прекрасна финална реч е, в края на нашия мандат. Благодаря първо на нашия председател, че организира такава дебата. Благодаря и на теб, Карин, че си един от последните оратори в тази пледарна големи зала ти хвърли поглед на бъдещето в Европа и ни разказа какво значи Европа, Европейски парламент и може би за в бъдеще ще има много, ще бъде много хубаво, ако имаме повече министър-председатели от, сред, от скамейките на Европейския парламент. Това, което ми хареса, че е, е, говориш за бъдещето на Европа с оптимизъм Вашата страна бележи голям успех. Отчитам приноса на Валдрис Домбровски, успеха економически и плана Йонкер, но също така и чувството за сигурност. Латвийците се чувстват сигурни, защото са част от този мощен Европейски съюз, въпреки съседа на Русия. И е, като говорим за нашия успех последните пет години, е, бяха постигната много, показаха много, много нови работни места благодарение на плана Юнкер за устойчиво развитие и това, че сме пионери в борбата с климатичните промени. Under the leadership всичко това се случи през последните пет години под ръководството на господин Юнкър. Аз съм 46 годишен и мога да кажа, че принадлежа към първото поколение в Европа, което живее в мир. Първото поколение, а, в което и в което предишното поколение също се наслаждаваше на мира, но половината от континента беше зачелязна завеса. За това е, трябва да кажа, трябва да защитим е, Европа в момента такава каквато е, да защитим против популистите. На второ място, съвсем конкретните неща, които споменахте, най-вече загрижеността и страховете на гражданите, миграцията. Трябва да защитим нашите граници, трябва решително да го направим. Трябва ни програма, амбициозна програма за презаселване. Трябва да имаме и стратегия за Африка, трябва да предприемем всички действия, за да подпомогнем континента. Заетостта е ключова, е, особено за най-бедните региони. Търговията и единния пазар са също ключови елементи. Искаме да укрепим вътрешния пазар. Много е важно да укрепим заедостта. Това е нашата сила. И накрая, климатичните промени. Всички тези неща са на дневен ред, но когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да сме честни. Е, едно е политическия подход към съдържанието, но другото е, е начина по който да постигнем резултатите. Ние разбираме проблемите и ако искаме един, единна Европа, то се натъкваме на проблема на единодушието при гласуването трябва 27 държави да искат едно и също решение да се обединят около една позиция. И това нещо трябва, този, тази процедура трябва да се промени. Процедурата трябва да е друга. Когато говорим за методите, мисля, че трябва да поддържаме подхода за строенето на мостове. Моята собствена страна, Германия, беше против всички идеи на Комисията за обвързващи квоти за презаселване и разпределяне на мигранти до 2015 година, но след това имаше миграционния проблем в Германия и за, само за три месеца Германия промени становището си и молеше за обвързващи квоти. Какво ни казва всичко това? Това ни казва не бъдете егоисти по отношение на Европа. Мислете за проблемите на другите. Само така ще имаме един силен сплотен съюз. The... И накрая метода на демокрация в Европа. Това е въпрос за правото на инициатива на Европейския парламент, укрепване на разследващия капацитет на парламента и прилагането на, на правилата. Те трябва да бъдат контролирани от европейските институции. Идеята за водещите кандидати е също важна. Трябва да може да кажем на хората, аз съм кандидат от всички партии на, тази, на този Европейски парламент. Това е демокрацията в Европа и още нещо означава демокрацията. Трябва да защитим същината на Европа начина на живот, демокрацията, независимостта на съдебната система, равнопоставеността между жените и мъжете и свободата на изразяване, свободата на пресата, на религията. Трябва да гарантираме тези хора са гражданите. Трябва върховенството на закона да води като водещ, като водещ пример към отношението на хората. Европа означава европейски начин на живот – това е нещото, за което заставаме, говорейки за бъдещето на Европа. От името на групата на социалисти дам думата на Мерседес Брес. Господин премьер, голяма чест е днес да ви кажа добре дошъл в новата ви функция на премьер. Отново сте тук в този зала. Вие го познавате. Познавате тази зала много добре, тъй като близо 10 години бяхте депутат тук. Голям чест е също така, защото не само сте последният премьер преди последни, е, преди, извинете, предход... идните избори, но защото и в това, което казахте в началото, казахте много важни перспективи за този съюз, които трябва да изградим след 26 май. И затова ви казвам добре душа от името на социалистите и демократите. Като последен премьер, който идва да посети този парламент, е, ние сме вече в края на този законодателен мандат, вашето посещение тук е една отлична възможност да говорим за вашата страна, за ролята на вашата страна в Европейския съюз. За нас, депутатите, винаги е нещо много положително да се срещнем с бивши колеги, както казаха различните представители тук. Е, много се радваме и се надяваме все повече представители на изпълнителната власт да идват тук. Ние тук изразяваме една обща воля на нашите европейски граждани. Тя е да се изгради един силен съюз, който може да се изправи пред предизвикателствата на времето. Сама държава членка, независимо дали малка като вашата или пък по-голяма държава членка като моята страна Италия или Франция или други, не може сама, както казахте и вие, е, да се справи сама с глобализацията или с климатичните изменения. Не може също така да осигури своята защита или пък да гарантира економическо развитие в своята страна и то значително такова. Председателят Юнкер е, всъщност е, каза, че обича Европа. Аз също обичам Европа, но се боря за обединени европейски щати. Не един голям щат, а отделни щати, т.е. държави, които наистина са обединени. Така че не виждам къде е проблема. Благодаря ви за вашия ангажимент за Европа от името на моята група. Както припомнихте, днес е последното ви присъствие в този парламент. Е, високо оценим вашия ангажимент. Може би не се борите за е, Обединени Европейски щати, но все пак е, Обединена Европа. Господин премьер, надявам се, че това, което ни казахте, всъщност показва, че вашето правителство е ангажирано към Европейския съюз. Мисля, че понякога вашето правителство е изпращало неясни сигнали за това европеисти ли сте или не, но в един контекст, в който държавите членки нямат достатъчна тежест в международната политика, няма да е времето, както припомни колегата до мен, да се сложи край на вземането на решение с пълно еднодушие. И мисля, че трябва да го приемете и това е много важно, защото това ще е само в интерес на държавите членки и няма да защитава общия интерес на Съюза. <clears throat> Трябва да се действа общо и всички решения да бъдат постоянно отлагани или невземани спрямо от този съвет. А ние имаме нужда от силна Европа. И вие ни го припомнихте. В коя глава искате да се намирате в европейската история? Сред онези, които са защитили общата ни история или онези, които защитават елитите? От коя страна искате да се намирате? От онези, които искат да спрат европейския проект и искате да има елит, или пък от страната на онези, които дават на този проект необходимите инструменти, включително един бюджет за напълно развитие на потенциала на Съюза. За нас, социалистите и демократите, Европа се изгражда посредством законодателството и спазването на правовия ред. Права на човека, граждански права, както и общите думи, които сме си дали един на друг. Говорихте за Европа, за вашата страна, повдигнахте много въпроси. Ние бихме искали обаче да дадете отговор. На първо място, що се отнася до европейския ви ангажамент за разпределянето на бежанците. Вие казахте, че сте против това преселване или разселване. Но как ще се направи това? Какво ще направим? Казвате, имаме обща граница, тогава как да действаме? Вашата позиция върви срещу принципа на солидарността. Вие споменахте този принцип и той трябва да се прилага към общите ни политики, включително политиката за сближаване. Така че какво можете конкретно да ни кажете по този въпрос? На второ място, какво може да кажете за вашия отказ да подкрепите повдигането на член 7 срещу Унгария и Полша. Защо казвате не? От друга страна критикувате политиката на Путин и казвате, че трябва да се критикува крайната десница и Орбан и Салвини. Може ли да ни кажете какво всъщност мислите и не мислите ли, че тук има противоречие? И на последно място, но не по значение, какви са мерките, които вашето правителство предприема, имайки предвид дискриминацията, що се отнася до лицата ЛГБТИ? Европейската комисия реагира срещу нетолерантността миналия май и, и, и се казва, че мерките, които се изпълняват за опазване на тези мълцинства, не са достатъчни. Ние искаме толерантност, а във вашата страна, както ни припомнихте, много важно да се споделят тези ценности. Благодаря ви много за изказването, благодаря ви за отговорите, които искате да ще дадете на моите отговори. Благодаря ви. И аз благодаря, госпожо Брус. И сега от името на ЕКАРЕ давам думата на господин Зиле. Президент Кункс, комисия президент Конг. Господин председател, господин председател, радваме се да ви видим тук, да чуем съдържанието на вашата реч. Бяхме добри колеги, работихме в Латвийския парламент, в Европейския парламент. Бих искал да ви обърна внимание на дамите, които са тук и са част от екипа. Мисля, че можем да се гордеем с дипломатите, които свършиха добра работа, така че им благодарим. Не минава нито един ден, откакто се присъединихме към еврозоната Европейския съюз, бе да се отправят критики по отношение на някои от политиките на Европейския съюз. Също така и облика на Европейския съюз бива критикуван. Сега ще се спра на това. В вашата а, реч бе казано, че нещата са наред в Европейския съюз. Бяха отбелязани постиженията. Бих искал да чуя по-голям анализ, по-широк анализ. Политическото ни семейство подкрепя економиката и развитието на пазара – но има известни съмнения. Някои от тях бяха споделени. Вие казахте, че не сте изключително удовлетворени от онези, които се застъпват за тези политики в национален, в европейски мащаб. Има известни разминавания в нагласите. Вие казахте, че има готовност за промяна на някои от правилата. И ние смятаме, че това е положително послание за економиката и за водещите, но кой ще получи защита? далече сме от постигане на крайните резултати. Още по-голяма заплаха е протекционизма на единния пазар. Защото има бариери между държавите членки, страни, които се намират в различно състояние. И има и спорни процедури. И латвийското, полското, унгарското правителство и други правителства, които идват различни политически семейства, се противопоставят. Но мисля, че отправяме отрицателен сигнал по отношение, например, на пакета с мерки за мобилност. И а, мисля, че би било катастрофа. Тук не говоря въобще и за бюджета, и за процентното съотношение в бюджета – но федералния бюджет, например, САЩ е 20% от БВП. Така че за тези неща трябва да помислим, защото бихме искали да създадем един по-обхватен подход. Напълно съм съгласен с това, което беше казано за постижението в законодателството. В същото време в доклада за данъчното облагане Латвия не беше спомената. Така че бих искал да кажа, че хубаво, че споменахте научно-развойната дейност. Това е много важна тема. Хубаво е, че има растеж. Прав сте, когато говорихте и за разпределението, защото тук говорим и за демографско разпределение. Имаме и програмата Хоризонт, която е добра, но тя не постига максимални резултати. Като имаме предвид демографските фактори, ще видим, че Европа е още по-разединена предвид младите хора, които напускат някои от държавите. Така че имаме доста демографски проблеми, но има страни, в които има огромни различия в економическо отношение. Това са само някои от проблемите, по които ще трябва да продължим да работим но смятам, че Европейския парламент би могъл да постигне едно разумно сътрудничество между различните а, групи, за да постигнем наистина едно принципно единение в Европейския съюз. Господин Теличка, благодаря, господин председател, господин министър-председател. Добре дошли в Европейския парламент. Uh, и така отново добре дошли в Европейския парламент, господин министр-председател. Вие казахте във вашата реч, че сте си извлекли полки от пребиваването в Европейския парламент. Е, но тук има и един парламент, а, е, извинявайте, един паралел. Ето, например, в Чехия – аз не гласувах за чешкия министър-председател, но истината е, че има една определена нагласа, която човек придобива, бивайки тук в Европейския парламент. И това върви в ръка за ръка с паралела за чешкия министър-председател. Вие също така говорихте и за езиковия проблем. Вие говорите чужди езици. Вие може би разбирате, мисля, че разбирате, говорите чешки, но когато човек чете е, избира манифеста на моята политическа група, това е положително послание. Аз съм либерал и има много въпроси, по които ние би трябвало да търсим европейски решения. По много въпроси може да се споразумеем с други партии. Това е именно към което трябва да се стремим след следващите избори. Това е нещо, около което може да се обединим. Нека се спра на някои неща, които засегнахте. Опростени решения. Вие говорихте тук за популистите и националистите. Съгласен съм с вас. Трябва да се справим с първопричините на гражд... на, на страх... за страховете на гражданите. Това, между другото, е глобализацията. И трябва да кажем обаче, трябва да се признаем, имаме да свършим домаш, е, домашната си работа в рамките на нашите политически семейства, защото трябва да дадем отпор на опростенческите решения и това трябва да стане навсякъде из целия аспект, политически спектър. На следващо място, вие говорихте за вътрешния пазар. Мисля, че няма почти никой в Европейския парламент, който да каже, че Европейския парламент не е успех да, трябва да го развием. Всъщност, само 35% от вътрешния пазар е истински отворен, т.е. имаме допълнителни 65% капацитет. Ясно трябва да кажа, има смисъл да се прави е, бизнес в САЩ, защото там има истински вътрешен пазар. В САЩ има един лиценз и един голям контекст за, например, мобилните оператори. Така че имаме нужда от истински вътрешен пазар и трябва да имаме един регулатор. На, освен това, говорихте и за връзката с е, нечест, нелоялната конкуренция от Китай и от други държави. Не бива да се впускаме, да се осланяме на протекционизма. Аз съм за отварянето на пазара, но Предимствата кои, за онези, които мамят, са големи. Нека не се заблуждаваме. Ето, е, имаме вътрешния пазар и нашите предприятия би трябвало да имат еднакви условия за развитие навсякъде. Тоест, стандартите са важни и, компетенци... и политиката за конкуренция. Въпросът е, имаме ли волята и коража да създадем истински вътрешен пазар на 100%, а не на 35%? Освен това, говорихте за външните граници. Така е. Това е важен и ключов въпрос, но въпреки това ние не се справяме добре. Все още. Аз, ако погледна ситуацията в Чешката, ако погледна Чешката република, има много изказвания, които сочат, че трябва да имаме едни истински сигурни граници, ако искаме вътрешен пазар и свободно движение на хора и стоки климатичните промени. Те трябва да са водещи във всички сектори. И накрая селскостопанската политика. Честно третиране на фермерите поради националните бюджети и субсидиите нямаме общ селскостопански пазар. Трябва да има равнопоставеност, трябва да има равно третиране на потребители, на предприемачи, на всички участници на пазара. Благодаря. Трябва да спазвате времето за изказване. Ако искаме да оставим време, да се изкажат всички, както и да има други в спонтанните изказвания. От Зелената левица, левица господин Пападимули. Благодаря, председателю. Дебатът днес е особено важен. Наближаваме края на този мандат на парламента. Това бе последния път, в който председателят Юнкер говори в пленарната зала. Имаме сега премьер, който бе тук 9 години като депутат. Това е десетият премьер – който говори тук в този период и също така имаме много важни избори, които се задават. Не мисля, че сега трябва да се обезкуражаваме. Трябва да гледаме положителното, което се е случило. Трябва също така да се вгледаме в предизвикателствата, които поставя пред нас бъдещето. Трябва да видим и какво не сме свършили толкова добре, какво въобще не сме свършили, защото по този начин само можем да преодолеем надигащата се десница, която иска да разбие европейския проект и да унищожи, унищожи обществото, което сме създали. Господин Каринс е тук. Вие говорихте с притчи. А, е, притчите на Езоп споменахте, но трябва да видите къде се намираме в Европейския съюз 10 години след кразата, кризата, пред която бяхме изправени. Неравенството се разраства социално между обществата вътре в Европейския съюз. Парламентарната демокрация се уронва в различни държави. Европ... Европейския парламент и комисията се опитаха да накарат Польша и Унгария да бъдат наказани те по седми член, но демокрацията като че ли нищо не постигна. Парламента и комисията излязоха с предложение за реформата на пакета за предоставяне на убежище, но в съвета не се случва нищо. Правителствата не правят нищо. ЕЦБ, Европейската комисия, Европейския парламент искат банков съюз по силата на третия стълб, за да има и механизъм за инвестициите в съюз отново. Съветът не иска да направи нищо. Някои правителства, като например това на Германия и на Нидерландия, налагат вето на този процес. Така че, ако искаме Европа да се придвижи напред, ако искаме политическа интеграция, прозрачност, сближаване, трябва да направим много повече, за да преодолеем климатичните изменения. Както ни каза и Грета Тумберг вчера – Господин Вебер, Съюзът не трябва да е група от държави, 28 държави, където в крайна сметка Германия да взема всички решения. Това трябва да се промени. Съгласен съм с това, което каза председателят Юнкер. Ако искаме да постигнем целите, които сме си заложили, имаме нужда от по-голям бюджет повече средства в социалния фонд. Не трябва да урязваме този фонд. Напротив, трябва да заделим повече средства за него. Същото се отнася и до общата земеделска политика. Повече средства трябва да влизат в нея, а не да бъде урязвана тя. Трябва да имаме повече средства за младите хора, за Еразъм Плюс, за научни изследвания, за новаторство – като представител на съвета, но и като бивш европейски депутат, ви питам, господин Каринс, защо се отказахте от препоръките на комисията Монти за собствените приходоисточници? Как ще имаме повече интеграция, паричен съюз, банков съюз, без да разглеждаме и социалните въпроси? господин Юнкер, господин Каринс. В, Гьотенбер, в Готенберг избрахме какъв да бъде дневния ни ред по социалните въпроси, но съдържанието като че ли изчезна. Нарастват разликите помежду ни и все по-силни стават онези, които искат да разрушат демокрацията. Господин Салвини, госпожа Люпен, са последователи на хора, които преди много години действаха против Европа и това доведе до нацизъм и до една ужасна война. Новите европейски избори трябва да доведат до голямо мнозинство в Европейския парламент. Говорим, че искаме обединена, демократична Европа, която да намали неравенството. Това е така, точно това искаме. Да, думата господин Ламберт от името на Зелените. Господин председател, а... Не винаги сме били на едно мнение по отношение на економическите въпроси в Европа, но сме благодарни за вашата всеотдайност. Всъщност, вие сте доста типичен представител на тази ангажираност в Балтийските републики. Трите Балтийски републики би трябвало да си сътруднеш много по-задълбочено, защото ако те намират обща основа, може би в Европа това ще бъде много по-добре от френско-немския дует. Радвам се, че вие ни напомнихте, че Европейския съюз е един проект на мира. А, това е основанието не от миналия век, а от настоящия век. Подобно на вас, аз съм представител на малка страна, но и големите държави в Европа всъщност са малки в световен мащаб. Също така много харесах казаното от вас за единния пазар. Крайна сметка говорим за споразумение за свободна търговия, но то а, е стъпило върху демократичните институции, както други подобни споразумения. Също така много ми хареса, че вие бяхте толкова откровен за изпирането на прани намерихте точните думи. Това доказва вашия ангажимент. Бих искал обаче да не се съглася с някои от застъпените позиции от латвийското правителство. Първо, по отношение за европейския проект и нас за зелените. Всъщност, ние правим едно, един екологичен преход. И а, става дума всъщност за оцеляване на човешкия род. Ако ние, европейците, не станем водещи в този преход, други ще поемат тази роля и ние ще трябва да приемем техните решения, вместо да излезем със собствени такива. Вие споменахте и селското стопанство. Общата селскотопанска политика има най-голяма част в бюджета на Европейския съюз. И този бюджет трябва да бъде използван за преобразуване на нашия съскостопански модел, за да можем да намалим емисиите от въглероден диоксид, да подпомогнем биоразнообразието и качеството на почвите. А, този модел, който се налага, всъщност опоручава тези цели, а вашето правителство ги подкрепя. Аз съм съгласен с това, че всеки трябва да поеме своя дял от общата селскостопанска политика, но за да постигнем целите, би трябвало да се борим за по-екологосъобразни цели. И втория аспект е свързан с гражданството. Споменахте а, следното. Ако прочетем втори член, ще видите, че там се говори за достоинството на човека то не може да бъде разделено на части. То въжи за всички, сега и в бъдеще. Историята на Латвия е следната. Тя бе един а, представител на Съветския съюз, без да желае това. Ние смятаме, че като членки на Европейския съюз Латвия е много силна – и не може 10% от нейното население да бъде лишено от гражданство. Смятаме, че трябва да направите повече, за да закриляте правата на малцинствата и да няма дискриминация по отношение на възраст, различни, различна сексуална ориентация. И на трето място, а, ние се радваме, че Балтийските републики избегнаха така токсичното перчене, което е а, позиция по отношение на миграцията. Но а, имаме задължителна схема за презаселване. Това е проява на европейската солидарност. Но а, вие отказахте да подкрепите а, споразумението на ОНЕ за глобалното споразумение за миграцията. Ние знаем, че това, което е заложено там, няма правно задължителна сила. Но би трябвало с отговорност да се поемат отговорностите без дискриминация и спазване на правата на човека. Това предизвикателство трябва да бъде прието и Латвия следва да подпише това споразумение. Европейските избори приближават. Това е последният ни дебат за бъдещето на Европа преди тези избори. Можете да разчитате на нас, че ние ще застанем зад изграждането на транснационалната демокрация. Но а, достоинството на човека трябва да е на първо място, а не економическите печалби една по-справедлива, устойчива Европа с повече свобода и демокрация е тази, която ни е необходима, за да можем да постигнем заложените цели. Благодаря. От името на СПД давам думата на господин Кобърн. Oh, uh, Благодаря. Министър-председател Карен, господин Юнкер, приятел и опонент, уважаеми дами и господа, желая ви хубав великден, когато той дойде. Хората са ужасени от разрушението на Нотр-Дам и това показва колко много ни засяга разрушаването на културното наследство в Европа. Всяка сплотеност в Европа се основава на културно-религиозното наследство от римското право, гръцката философия, християнската вяра и, бих казал, британската демокрация, като последен пример. Конституцията на Европа, идеята доведе до Лисабонския договор, е, без да се прави препратка към Господ и вероисповеданията. Агресивната ориентация към светската нагласа отхвърля нашето наследство и култура. И това е причината, поради която много хора в Европа все повече отхвърлят Европейския съюз. Европейският проект е казват те, е нещо като религиозен култ, и, измислен от хора. Например, господин Роб, Робеспиер, господин министър-председателят Каренс, с всичкото ми уважение каза, че Русия има нещо общо с Брексит. Не, не, господине. Британските граждани, които се изправиха срещу авторитарния режим, сами взеха преди в, преди в своята история сами взеха съдбата си в свои ръце и се изправиха против европейската бюр, бюрокрация. Те искат да бъдат управлявани от своя суверенен парламент. В момента нашият парламент се доминира от един елит. Е, парламентът е инфилтриран от членове от европейския култ които пречат на един нормален прост Брексит. Например, да се осланяме на правилата на СТО или да имаме едно нормално, спокойно споразумение. Госпожа Мей по много начини поведе страната в грешна посока. Чухме много неверни неща, за предпазни клаузи, механизми за Ирландия. Това всичко почива на еврокулта. Нашият парламент се осланя на гласуването на нашите граждани. Госпожа Мей се би трябвало да се опита да избяга от организирането, да предотврати организирането на европейските избори. Ако това не се случи, следващите общи избори в е, Великобритания ще бъдат спечелени от господин Фараж и неговата партия. В нашия парламент трябва да се застъпим за един истински Брексит. Господин Барни е чудесен преговарящ, той не е на наша страна, но бих казал с изненада, той каза, аз бих му казал, че ако нямаме една честно, едно честно споразумение, това ще е голям проблем за всички наследници, които ще дойдат в британския парламент. би трябвало между Европа и Европейския съюз да има една печеливша, едно печелившо споразумение, което да стъпва на взаимно съгласие, а не да се превръща в модерна инквизиция. От историята се знаем, че свободомислещите хора в страни като Нидерландия са били подлагани на инквизиция, инквизиция, която е върлувала из Европа, но това не е спряло тези хора да мислят свободно и да се застъпват за демокрация във всички страни, включително и Великобритания. Бог да ги благослови! Свободомислещите хора днес са онези, които вие наричате популисти – аз бих искал да съм популист, отколкото не популист като вас. Това, което вие презрително описвате, са именно популистите, които ще доминират Европейския съюз. Те или ще го променят радикално, или ще го разрушат. Европейският съюз е колкото заплаха за демокрацията, колкото и инквизицията през 16 век е била заплаха за свободомислещите хора и демокрацията. Господин министър-председателят Каренш каза, не бива да се грижим за миграцията. Много хора бих искали да дойдат в един стабилен демократичен континент. Аз не бих ги обвинявал, ако живеех някъде другаде. Аз също бих искал да дойда в Европа. Защо да обвиняваме тези хора? Но ако се променят броят, философията и демократическата природа на целия европейски континент може да се промени, това не е в интерес на хората, които живеят тук и на хората, които идват тук. Това би било катастрофа. На следващо място услугите. Европа може да просъществува само ако се спазват правилата. Вие се страхувате от много страни, но не по един продуктивен начин. Благодаря. Да. Прав сте. Господин Кобър наистина говори повече от времето, но дадах на всички председатели а, повече време. Не мога да дам повече време на унези, с които съм съгласен и с които, на другите, с които не съм, да не дам. Така че му дадах повече време. Сега от НСЕ, господин Б. Мерси, месье президент, месье премьер министр. Благодаря, господин председател. Господин премьер, ужасяващия пожар, който се случи в Нотр-Дам до Пари, е, всъщност ни показа как нашето историческо наследство е изложено на големи рускове. Това е един отличен символ на европейската цивилизация, който бе унищожен от пламъците и удари в сърцето всички европейци и всички французи. Е, слава Богу, нашите пожарникари успяха да спасат голямата част от сградата и се надяваме да може да бъде върната предишния блясък на тази църква. Там се намират и дрехите на светци, както и короната на една от една друга светица. Нужно е да се защити нашето историческо наследство. Но и най-общо погледнато цивилизацията ни трябва да бъде запазена, християнската ни цивилизация – Господин премьер, преди малко казахте това, което наричат евроскептици, като казвате, че те едва ли не са против европейския конструкт. Но това е грешка. Не, ние вярваме в Европа. Ние сме убедени, че има европейска цивилизация, обща култура и че има голямо предизвикателство, което трябва да преодолеем заедно но това желание означава и да бъде, всичко да ни бъде ясно, да има яснота. Казахте миграция, но няма решение. Нищо не може да се направи, за да се попречи на тази миграционна вълна. Действителността е, че може да действаме. И Матео Салвини в Италия показва как трябва да се действа всеки ден. Имаме два, един избор между две. От една страна е господин Аврамополос, европейския комисар, който ни казва, че е нужно да има миграция, за да може да се компенсират демографските проблеми. От друга страна, смелото унгарско и смелото италианско правителство, които изграждат отлични социални, фискални политики, които подкрепят семействата и насърчават ръждаемостта. Има две визии, които са изправени една срещу онези, които насърчават миграцията и онези, които искат точно обратното от една страна да се насърчава миграцията е политиката, от друга страна да се насърчава миграцията. А какво правим ние? Ние премахваме всички защити вътре с общия пазар, с нелоялната конкуренция, с командированите работници, а отвън пък правим все повече споразумения за свободна търговия и махаме тарифите. Днес Китай и САЩ се защитават. Те могат да заложат необходимите си предпазни мерки, за да има добър вътрешен пазар и съответно нападат останалата част от света, защото често използват и европейския континент като едно пространство, където могат да си действат съвсем свободно економически и много често в ущърп на общата ни реална економика, както и на нашите служители. Тоест, имаме две политически визии, които са изправени една срещу друга. Унези, които смятат, че економическото пространство на Европа е абсолютно отворено и е тези като нас, които искат една Европа, която економически и търговски да бъде защитена. Говорим за институциите. Трябва да има демокрация, да, но огромни правомощия в Европейската комисия. Чух господин Вебер, чух социалистите, но чух и господин Макрон във Франс, които всички ни казват, че трябва да се отиде по-нататък, да има повече федерализъм, да се махне правилото за единодушно вземане на решение. Това иска днес, утре ще поискат да се махне и квалифицираното мнозинство, след ще поискат и обикновеното мнозинство да се махне и накрая все повече нещата да стават непрозрачни и повече авторитарни. Ето отново две визии. Европа на нациите, Европа на сътрудничество и Европа на Европейската комисия с засилване на федерализма. Пет седмици остават до европейските избори. Европа е на кръстопът. Европейският континент ще запази ли идеята си? Ще може ли да се възобнови? Ще може ли да имаме общи нации, които действат по света? но трябва да спрем на догмата Европейски съюз и да не следваме технократическата логика. Европа ще защити своята економика, тя ще, но не трябва да става лакей на големите сили. Ще защитим ли своите народи, които да са в центъра на нашия проект, или пък ще се откъснем от корените, ще загубим цивилизацията си и идентичността си? Ще изчезне ли всичко това? Господин Голниш от името на независимите. Monsieur le Premier ministre, cher ancien collègue, vous nous entretenez de l'avenir de l'Union. Говорите за бъдещето на Европейския съюз. Това бъдеще е доста тъмно, ако не променим наистина перспективата си. 30 години съм в този парламент. Видях как се развива една перверзна логика, прометейска, ще кажете. Аз се наричам луци, луциферска логика. Голямата част от нашите колеги залагат на принципи, но от друга страна не ги следват, само ги прокламират тук и потискат мълцинствата тук. Говорим за мандати, които да управляват културно, и економически, какъвто и щете, дори сексуалния ни живот на всички милиони европейци. От друга страна, Искаме да имаме един свят, който да е пълен с бюрокрация, с норми и така нататък, но от друга страна да е отворен за конкуренция на държави, които не спазват никакви правила. Господин премьер, вие се освободихте от натиска и от Съветския съюз. Но като сега, като че ли тук се задава един нов Съветски съюз. Трябва да се промени радикално посоката. Европа трябва да почива върху ценностите на нашата цивилизация. Не само да се мисли за големите фирми, трябва да се мисли за семейството, да не се говори само за малцинствата, сексуалните малцинства и да се обръща постоянно само на тях време. Не може да се говори само за капитали и е, това не означава щастие. Капиталът не означава щастие. Трябва да има сътрудничество между свободни нации с конкретни програми, конкретни политики, къде, които гражданите могат да измерват и да видят каква е ползата и какви са минусите. Революцията на гражданите срещу онези, които искат да ги ограничат, е, ще доведе до една воля, която да върви напред. Ще паднат стените, ще паднат лъжите и дезинформацията, която пречи на патриотите от различни страни да си говорят един с друг. Говоря за лицемерие, които за... карате хората да затварят очите си. Това, което ние сеем, други ще поженат. Свободата, на нациите е в основата на нашата цивилизация. Да живеят свободните нации в една Европа на обновените нации. Отново казах, че бях много гъвкав при първия кръг изказване, тъй като 12.30 ще има гласуване, а искам да дам думата на всички онези, които поискаха да участват в спонтанните изказвания. Много ви моля сега вие да спазвате времето, което ви е заделено, защото иначе няма да може да дадем думата на някои колеги. Тъй като това е последната сесия, бих искал всички да излязат от пленарната зала удовлетворени, включително премиера Каринц. Имате думата за първи отговори. Благодаря ви. Ако първото ми изказване беше твърде дълго, това ще бъде много кратко. Има две възможности да преодолеем различията в мненията. Най-доброто решение е това, което прави този парламент. Дебатираме, изслушваме се, уважаваме се и в крайна сметка гласуваме и продължаваме напред. Има и друго решение – Нещо, което преживя моята страна. Тя го преживяваше твърде дълго, когато беше окупирана от Съветския съюз. Тоест, тогава гласът ви не се чува, нямате право да изразявате мнение, не се гласува, някой друг взема решението и ви изтласкват, за да продължат напред. Ясно е кое е по-доброто решение. Аз съм радостен и съм готов да вляза в разговор с всеки, който смята, че пътя напред изисква съвместна работа. Защото тук се крие силата и мощта на Европейския съюз. Факта, че ние се умяхме да съхраним отделните, индивидуалните, суверенни държави с силен облек, с различни езици, с неповторима култура, които са независими, обвързани в исторически план, но в същото време са способни да работят заедно, да отворят пазарите за търговия, намират решения за да вложат общото, за да се чуе единния глас в света. Европейският съюз за някой, който не познава, не познава Съветския съюз, няма нищо общо с Съветския съюз, абсолютно нищо общо няма с Съветския съюз. Защото това е един съюз на добра воля. Добра воля от държавите членки, които са част от него и на гражданите. Ако гражданите променят нагласите си, никой не им пречи за това. Действително, това е един свободен, неповторим съюз експеримент. Съединените щати се основават на иммиграцията – първоначалните американци всъщност не са имали огромни права в САЩ. Онези, които наричаме американци, всъщност са дошли от Европа, Африка, Азия и от всякъде другаде, но са приели, че изоставят нещо и приемат нещо друго, за да бъдат заедно. В Европа ние не се налага да се местим. Можем да съхраним езиците си, идентичността си, но да се обединим на политическо и економическо равнище, за да защитим правата на нашите граждани. Ето това е пътя за постигане на напредък. Не се отказваме от нищо, но ще бъдем силни и единни. Ще бъдем много по-силни като колективен орган. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министр-председател, за краткото изказване. Господин Келан има думата за първ, като първи оратор. Благодаря. Е, това също е моята последна реч в парламента. Вие говорихте за Русия и заплахата от Русия. Трябва да се запитаме сериозно какво може да се направи повече и какво е било недоогледано, за да дадем отпор на тази заплаха. Европейският парламент е настоявал да се оценят комунистическите престъпления наравно с нацистските. И това е горещ политически проблем от последните десетилетия. Хитлерийското гестапо и съветското гестапо са сравнимо ми но не става дума само за един, една личност. Съветското гестапо черпи сили от мафиотски структури. Става дума за съветска и европейска, европейска корупция. Има милиони откраднати руски пари, които са изпрани в европейски банки. Ако този процес се спре, господин Путин ще престане да съществува. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam, che è stato per tanti anni. Благодаря на колегата Келам. Той беше отличен представител и публично трябва да кажа, че за мен винаги е бил пример. Много високо го ценя за това как се е борил за свободата на своята родина, как се е борил за Европа и демокрацията. Много благодаря за огромния принос към Европейския съюз и Европейския парламент. Господин Лопес Агилар има думата. Господин Лопес. Мисля, че е дошъл а, момента да отбележим дебатите, които са много важни, които бяхме, на които канихме премиери. Мисля, че е време да поздравим Жан-Клод Юнкер, който отговори отлично, но имам и някои въпроси, след като ви чух. Първо, Говорихте да не се борим срещу популизма, причините за популизма. Това не са несъвместими неща. Напротив, когато човек слуша глупости, демагогски изказвания, глупости, неверни, не трябва ли да се бори човек срещу това? След това говорихте за миграцията. Трябва да укрепим външните граници на Европейски съюз, но не казахте нищо за солидарността. Това също е записано в европейските договори солидарност между държавите членки, когато заедно трябва да управляваме и миграционните потоци и търсещите убежище. Благодаря ви, господин председател Таяни. Благодаря, господин премиен Карин. Старбати. Господин Старбати. Äh, господин председател, äh, господин Юнкер каза, трябва да обичаме Европа. Аз обичам Европа, но именно когато човек обича Европа, трябва да признае нейните е, слабости. Чух тук, че не бива да жертваме нашите народи на олтара на Европа. Трябва да мислим за младите, каза господин Домбровскис, младите, които търсят щастието си в други страни. Господин министър-председател, вие говорихте, че ни трябват нерегулирани пазари. Има, централни, има централе, два централни пазара, които са абсолютно регулирани. Валутните пазари и, и лихвите. Ако тези параметри са фиксирани, то други параметри също трябва да са адаптирани към работния пазар. Бих си пожелал Европейският парламент да не казва в бъдеще, че не бива да жертваме народите си на алтара на Европа, а напротив, трябва да създадем истинска заета, заетост и да решим и истински да решим проблемите на, на, на страните, които всъщност трябва да се решат от самите тях. Господин Митрофанов. Uh, Първоначално, колеги, мислех да говоря за изтичането на мозъците от Латвия и другите по-нови държави членки. Изтичане на специалисти имам предвид. Е, какво можем да направим да спрем това? Но тук трябва да реагирам по една част от а, речта на министър-председателя. Защо? защото той поиска от парламента Европейския съюз да следва добрия пример на интеграцията в Латвия. Аз трябва да ви кажа, че това не е успешна а, програма. Това е история за унищожаване на обучението на малцинствата. След независимостта, голяма част от малцинствата подкрепиха независимостта и развитието на независимата ни страна но сега те са потиснати, защото нашите деца, децата от младсинствата, нямат право да бъдат образовани, обучавани на родния си език. Така че това не е добър пример. Морвай. Госпожа Морвай. Хозам, Керестень Европа. Уталом. Християнска Европа е моята родина но я мразя и хвърлям омразата в лицето й. Две хиляди години този ужасяващ свят, тази ерес в Европа. Моята родина, не, нещастна Европа, ако оцелееш битките, ще можеш ли да обичаш, ще има ли мир – Уважаеми колеги, рецитирах току-що един стих на Лорен Собо, унгарски поет, писал през 23-та година. Чухте началото и края на, неговата, на неговото стихотворение. Господ да ни пази и да води моята страна напред, както и християнска Европа. Благодаря. Благодаря, господин Звер. Хвала за беседа, господ председник. Благодаря, господин председателю. Много уважаеми министър-председателю на Латвия, аз а, ви се а, удивявам, защото изпълнявате тези функции. Вие бяхте член на една по-малка политическа група, но се умяхте да постигнете мнозинство и да ръководите успешно правителството си в Латвия. Можем да ви имаме доверие. Вие сте почтен, компетентен и сте един пример за постигнат успех. Успех е и историята на Латвия – вие живеете в една страна, която е в преход, като Словения. Върховенството на закона е винаги актуален въпрос. Ние бяхме свидетели на а, представители доктор Марвич, съдебната система а, оцелява в различни условия, но в страните на преход имаме правителства, но тук искам да поставя един въпрос. Дали Европейския съюз трябва да се намесва, когато основните права и свободи бъдат погазвани в тези страни? Господин Кастин. Благодаря. За мен е истинско удоволствие да приветстваме тук настоящия латвийски министър-председател. Той беше отличен колега Вие бяхте координатор в парламента, вие отговаряхте за много важни досиета, но това, което е най-важното днес, вие имате мисия и водеща мисия за Европейския съюз. Вие говорихте за миналото, за настоящето и за бъдещето. И в този смисъл, вие много правилно споменахте ролята, която играе общия пазар и по-специално цифровия единен пазар. Вие говорихте за различните предизвикателства и бариери. Основната бариера е в съвета. Това е най-колебаещата се конституция в Европейския съюз. Съветът, не парламента и не комисията. Там трябва бариерите да бъдат свалени. Вие сте член на съвета и вие може да бъдете силен глас в съвета за напредък и да се премахнат бариерите в съвета. Господин Кампуланатри. Аз ви познавам, господин Карин. Сега сте премьер. Вие сте отличен колега. Работихме заедно в ИТРЕ за една обща Европа. Хареса ми това, че смятате единния пазар за нещо прекрасно. И аз така мисля. Трябва да сме достатъчно смели да се възползваме от това, че ние представляваме над 20% от БВП на света. Над 20%. Откъде идват тези популистски идеи да се затварят вътрешните граници между държавите? Не виждам причина за това. Не виждам как това ще помогне на европейците. Прекрасното на този пазар е, че може да бъдем смели, когато говорим за климатичните изменения, защото можем да насочваме пазарите а, а сами като държави не можем да го правим, само като съюз. Семействата действат по същия начин. Мога да направя аналог с автомобилите. На един общ пазар ние може да направим безопасни колите, по същия начин, по който едно семейство избира безопасен за себе си автомобил. Може да говорим за гражданите, пред гражданите. Трябва да работим също за онези, които искат да работят и в други страни. И аз мисля, че в този мандат е много важно, че работихме за един пазар на труда, който да бъде по-справедлив. Благодаря. Господин Демес Макер. Eh, eh, Благодаря ви, господин Каринс. Вие направихте силно изказване и доказахте колко ефективни могат да бъдат малките страни. Да си малък е красиво. Латвия се пребори с а, господството отвън, но е трудно а, за справяне с това. Шотландия, например, Каталония се изправя изправени пред избора за демократично решение. Но какво се случва в Каталуния? То е неприемливо. Гражданите ще подкрепят европейския проект, ако са убедени, че техните права са защитени. Следователно, малките страни трябва да се държим като големи държави. Благодаря. Господин председател, господин министър-председател, искам да кажа, че развитието на Латвия, Естония и Литва принадлежи към чудесата на новата европейска история. Мирната, мирният преход, мирът, това е чудо. А преди години аз в Шве, Швеция подкрепях Балтийската независимост. Спомням си, с, говорих с Туна, с Сандра и се борихме за независимостта на тези страни на съветска територия. А сега мой добър приятел, който седи до мен, е водеща фигура в този парламент. Ръководител на независима и свободна Латвия. Това е чудо. Искам да кажа на всички колеги. Това е моята последна реч. Нещата можеха да бъдат и по-добре. Чудесно е да сте сред нас, е, Кришианис Каринш. Но ние нямаме нужда от е, всички популисти, като Кобърн и Фараш, да ни кажат е, какви са слабостите на Европейския съюз. Въпросът е как да променим по най-добрия начин Европа. Тези хора представляват абсурдността в Европа. Как точно да не, да не оправим, да не поправим нейните слабости? Вие, за разлика от тях, представяте положителната страна на Европа. Благодаря, Гонер, за ваша, вашия ангажимент в парламента. Господин Бобович. Lep dober dan, spoštovani Kristjan. Prav vesel съм. Добър ден, Кристиян. Много се радвам, че отново си тук. Като колеги тук имаме отлични спомени един от друг. Много се развълнувах от речта ти. Словенският премьер говори пред Европейския парламент. Всъщност не говори, а не прие поканата. Всъщност бе поканен, но не я прие. Благодаря за тази отлична реч, от серията речи, в които премиери говорят пред нас. Вашата държава има сложна история, имате сходна история. Вие сте дете на работник-мигрант и наистина съм изумен от това колко сте посветен на общия европейски проект. И на това, че сте се посветили на свободата. Казвате, че Европа трябва да се развива допълнително, когато говорим и за пазара на труда, економиката и така нататък. И искам да ви задам следния въпрос. Дали нетните плаци в съвета разбират, че солидарността може да се изразява посредством политиката за сближаване и земеделската политика, в крайна сметка означават 1,3% от бюджета на Съюза. Надявам се тези политики ще помогнат Европа да стане по-добра. Благодаря, Бланко Лопес. Благодаря ви, господин председателю. И благодаря, господин министр-председател. Работихме заедно в този парламент. За последен път се изказвам сега. Тогава успяхме да изградим по-конкурентен и интегриран енергиен пазар с по-низки емисии от въглероден диоксид, благодарение на комисаря Кайнете и решенията на съвета. Приехме законодателни актове, за да се справим с промените в климата, за да постигнем енергийна ефективност. Бяхме много амбициозни, защото си даваме сметка, че неосвоената енергия а, трябва да ни спомогне за да имаме чиста енергия, също така да използваме възобновяемите източници на енергия, да намалим емисиите от въглероден диоксид. Благодарение на съвместните ни усилия можем да намалим обема на емисиите и така Европейският съюз да разполага с законодателна рамка, която да ни направи водещи фактори в мерките срещу изменението на климата. Европа ще има бъдеще, ако се справим с предизвикателствата. През последните пет години полагаме усилия за мерки против изменението на климата и ви благодарим. Paldies kungs, kolēģi. Kungs. Eh, Благодаря. Колеги, господин премьер, няколко пъти чухме, че Европейския съюз, парламентът излизат с отлични цифри. И вие сте добър пример за това. Работихме заедно в групата, която се занимава с борба с корупцията. Работихме заедно по въпроси, свързани с изпирането на пари. Вие знаете какво означава това. Не само пари излизат от престъпна дейност. Тези пари, тези средства отиват след това за тероризъм, за други престъпления, за трафик на хора и така нататък. В следващия парламент искам да говоря по този, да работим по тези въпроси допълнително. Благодаря ви. Господин Дере. Uh, Уважаеми колеги, е, драги кришянис, аз съм много горда с нашия министър-председател. Вашата реч беше прекрасна програма за бъдещето на Европа. Вие не спестихте и някои проблемни области. Благодаря за това. Радвам се, че успяхте да създадете правителство в Латвия с новите сили, от които се страхуваха старите кандидати. Те не искаха да оглавят коалицията, но вие успяхте. Задачата пред вас е трудна. Трябва да намалите разходите на правителството, защото имате по-малко средства от Европейския съюз за кохезионна политика. Директ... Преките плащания също са намалени. Чухме за политиката на русификация, русификация, която продължава в Латвия. Латвия е единствената страна, в която имаме е, една напълно развита руска образователна програма. Трудна е задачата да се даде, да се третират всички тези проблеми. На Обединена Европа е нашата обща цел. Благодаря ви за това. Господин Бощинаро. Грация, президента. Благодаря, господин председателю. Уважаеми министър-председателю, благодаря ви за прагматичното изказване, което беше състоятелно и последователно. Вие сте реалист, направихте реалистичен анализ. Споделям много Отказаното от вас. Моята страна, Румъния, а, преживяха същото, което и вашата страна. Как оценява Латвия изграждането на европейската отбрана и какво бъдеще има тя? Как трябва да решаваме въпроса с тази отбрана и НАТО? Господин Бенс. Кære statsminister, Уважаеми господин министър-председател, господин министър-председател Каренш, благодаря за вдъхновяващата реч в парламента. Благодаря и за забележките, които споделихте с нас за вътрешния пазар. Бих искал да помоля да кажете нещо повече за свободната търговия, как тези е, въпроси се разглеждат в съвета, как се разглежда въпроса за комунистически Китай, как може да се защитим срещу нелоялната конкуренция. Виждаме функционери на Китай, които действат на наша територия. Виждаме проблеми с кораби, които се продават от Китай ефтино. Това и са произвеждани ефтино от държавни китайски корабостроителници. Това е дъмпинг. Това е нарушение на правилата на СТО. Пазарът трябва да е на разположение на частни актьори, а не на подкрепени от държавата актьори. Благодаря. Господин Рангел. Благодаря, искам да ви поздравя за една от най-вдъхновяващите речи, които премиери са изнасяли пред нас. И искам да задам въпрос. Въпрос за политиката по сближаване и фонда за сближаване. Комисията излезе с ново предложение, в което държава като Латвия което е положила толкова много усилия и е все пак под БВП, ще загуби 14% от финансирането си по фонда за сближаване. Португалия губи 7%, Харватия 5%. Не може най-бедните държави да губят средства за полити... от политиката за сближаване. Какво мислите, господин Каринц, че трябва да се направи, за да се преодолее това? Педро Маркеш от португалското правителство, като че ли се радва, че държава, която е спазила всички правила, победна от Италия, от Финландия, от Испания, трябва да бъде зарязана от тази политика. Какви мерки трябва да предприемат тези държави, имайки предвид предложението на Европейската комисия? Благодаря. Господин Мимикинс. Благодаря, priekšsēdētāja kungs, благодаря, господин председателю. Господин министр-председателю, вие по време на вашето изказване говорихте за притчите и за многообразието в Европа. Факт е обаче, че някои поискаха от латвийското правителство да поддържат езиковите договорености за малцинствата. Вие това нарекохте глупаво. Госпожа Сарджентини прави чудесен доклад за измирането на парите, но вие нищо не казахте за продажбата на недвижимости. Може би не даваме добър пример. Така че, господин Каринс, когато говорите за промяна, трябва да започнете от себе си и да се откажете от американското си гражданство. Господин Кели. Е, за пет години вие бяхте наш колега. И бяхте чудесен колега, но искам да ви напомня следното. Когато преди 10 години влязох в парламента, аз отидох в кафенето и тогава вие и ваши колеги ме поканихте на обяд. Това беше много, много мило, много хубав приятелски жест, <clears throat> господин Кристианиш. Благодаря и за подкрепата за Ирландия. Само един въпрос. Хубаво е, че споменавате престъпността и прането на пари. И, но как а, третирате този тъмен бизнес във вашата страна и преместването му в други страни? В следващия парламент би трябвало да се погрижим в името на гражданите да, намали, да намалим обема на прането на пари. Отново, добре дошли в парламента, господин Каринш. Госпожа Гомеш. Welcome, Prime Minister Karins. I, uh, I'm glad to see you here. Много се радвам, че сте тук. Бяхте в екипа, които договориха директивите за борба с изпирането на пари. Аз научих много от вас на базата и на анкетните комисии на Европейския парламент по този въпрос и въпросите свързани с данъчното облагане. Напълно подкрепям това, което казахте. Имаме нужда от надзор, който да е свързан с борбата с изпирането на пари. Но вие сега като премьер ще искате ли да се създаде общо звено което да върви и да контролира петата директива срещу изпирането на пари. Ще направите ли реформа на ДДС? Комисията направи предложение, съвета го блокира, независимо от това, че пари така отиват за организирана престъпност, дори отиват за терористични организации посредством така наречените измами въртележки. И също така Що се отнася до данъчното облагане, ще настоявате ли за така нареченото MQV? Ще се преборите ли срещу данъчния дъмпинг? Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Това е мое последно изказване в парламента. Радвам се, че добрият ми приятел, министър-председател Карин, се тук. Това, което той каза тук днес е положително а, и прагматично като послание за бъдещето, противодействие на популизма в всички държави членки, отляво и ясно. Така можем да гарантираме благоденствието на Европейския съюз, защото той не е само проект за мир. Това е проект за економическо и социално развитие – Министър-председателят каза ясно сега. Повече търговия, сваляне на бариерите, отваряне на пазара, противодействие на протекционизма, повече инвестиции в Европейския съюз, конкуренция, която ще гарантира повече инвестиции, за етост и надежда за бъдещето на нашите граждани в Европейския съюз. Беше чест да работим заедно с вас. Благодаря ви за прагматизма който привнесохте във вашата велика страна, също така и за върховенството на закона и демокрацията, нещо, което заявихте много отчетливо. Господин Байден Орцер. Okay. Господин Холцер, не. Всъщност няма да е той следващия оратор. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että tämä... E- Благодаря. Аз бих искала това да не е последната ми реч в Европейския парламент, за разлика от други колеги. Искам да благодаря на министър-председателя Карин за неговата вдъхновяваща реч за бъдещето на Европа. Беше удоволствие да работя с, с вас в комисията по промишленост. <clears throat> Наистина важно е да поощрим заетостта и бизнеса в Европа процента на инвестиции трябва да нараснат и да достигнат нивото преди кризата. Цифровизацията обаче променя нашия свят. Какво смятате, че държавите членки трябва да направят и върху какво да се съсредоточат, за да се укрепи конкурентоспособността на економиката? Господин Бочитис. Благодаря. Господин премьер, искам да ви благодаря за отличната реч. Говорихте за историята на всички прибалтийски страни, не само на вашата. Няма да ви задавам въпроси днес. Това е последното ми изказване в този парламент. И искам да ви призова като представител на съвета да подкрепите създаването на един истински енергиен пазар. Също така ви моля да насърчите железопътния проект Балтика, да се съсредоточите върху социалната справедливост и въпросът свързан с земеделските плащания. Някои колеги ги повдигнаха. Желая ви успех в личния и професионален живот. Благодаря. Я danke, я президент, их мъхте. Господин Рубик, благодаря. Искам да благодаря на господин Каринш за това, че той спомена нещо много важно в своята реч, а именно цифровия единен пазар. Е, Кришияни се прав. Ако не преодолеем границите, дигиталните граници в Европа, а например е, роминговите граници, няма да може да постигнем един на Европа. Трябва да има една сим карта, в която да се купува във всички държави и членки. Тук трябва да има развитие, защото това ще е конкурентоспособността в бъдеще. Благодаря на всички колеги, които се бориха за общ единен пазар, защото това е сигурността на бъдещето на нашата младеж. Um, Благодаря ви за тази чудесна възможност за много от колегите тук това е последна възможност да се изкажат. За мен е първа и последна възможност, тъй като аз съм съвсем нов депутат. Присъединих се едва преди десетина дни. Така че моля да направите изключение поради това и да ми дадете възможност за две изказвания. Първо и последно. Благодаря, господин министър-председателю. Исках да задам същия въпрос, който зададе колегата от Румъния. Нека ви попитам сега за вашето мнение за отношенията Европейски съюз Русия. Русия наруши международното право, окупира много от съседните държави Грузия, Украина, Молдова. Какво смятате вие за това и как виждате тези трудни взаимоотношения с Русия поради техните действия. Иначе ви благодаря за тази възможност. Може би втора минута трябваше да ви дам, ама вие не я взехте, така или иначе. Госпожа Андрикене, дали е тук в залата? Но, allora... Няма я. Добре, така приключихме с спонтанните изказвания. Давам думата на премиера. Заповядайте. Oh. Господин председател, уважаеми колеги, аз си отбелязах всички ваши коментари и има много коментари, които да обработя сега. Сега въпросът за сигурността, е, селското стопанство, прането на пари, Русия, Китай и така нататък. Ако трябва, да отговоря в дълбочина, няма да може да гласувате, така че няма да го сторя. Какво обаче искам и ще направя? Ще кажа следното. Като бивш европейски депутат искам да благодаря на всеки го от вас за възможността, за честа и удоволствието да работя с вас. Последните почти 10 години бе чудесен период за мен. Да, емоционален съм, когато мисля за това и ви благодаря за чудесното сътрудничество. For, uh, you, that... За повечето от вас, за, за много от вас, вие казахте, че това може би е последната реч в Европейския парламент, но това беше за мен първата реч пред Европейския парламент. Така че много съм щастлив от това. Да обобщи дебата. Естествено, Европейският съюз не е перфектен. И гражданите ни казват, че нещо не върви както трябва. Не може да им казваме обаче, не, не, всичко си е наред. Трябва да се вслушаме в техните гласове. Хората е, са загрижени, било то за миграцията, за климата, за работните си места, места или за сигурността. Това са е, истински страхове и трябва да дадем истински отговори на тези проблеми. В бъдеще трябва да работим като съюз от независими и суверенни нации. Не бива да отстъпваме нито един сантиметр от нашата идентичност, суверенност и езици. Трябва обаче да сме сплотени и да се борим заедно като един. Ние сме съюз на ценности, ценности като върховенство на закона, свобода и демокрация. Като латвиец зная какво е да се живее без демокрация, без свобода и без върховенство на закона. Това не пожелавам никого, на никого от вас да, да преживее. Имаме възможност да използваме економическия потенциал в Европейския съюз. И това е простото нещо наречено вътрешен пазар. Това, което трябва да направим е да премахнем бариерите в рамките на Европейския съюз пред единния пазар и да създадем средата, в която европейския бизнес може да разцъфне и в която среда економическите субекти могат да се развиват свободно. Може да се справим с трудния въпрос за иммиграцията, като укрепим външните си граници. Това трябва да се случи, защото когато укрепим външните граници, ние може да отворим вътрешните граници и да не пречим на развитието на вътрешния пазар. Може да имаме чист преход към чиста енергия, като осигурим пазарните сили да дерегулират се цените. Ако се случи това, зелената енергия ще увеличи своя обем. По отношение на общата сигурност, не виждам противоречие между членството на НАТО, моята страна е член на НАТО, и по-силна, по-силно сътрудничество в Европейския съюз в областта на отбраната е, няма противоречие тук, бидейки членове на НАТО. Но това сътрудничество в Европейския съюз надхвърля военната област. Става дума за обмен на информация. И както казах и преди, мисля, че е назрял моментът да помислим за законодателство, което да осветлява отговорността на социалните и медийни платформи за разпространяване на невярна информация, информация, която пречи на демократичното развитие. Уважаеми колеги, трябва да се борим и срещу популистите. Популистите имат силен глас, защото хората и хората ги чуват, защото хората не са щастливи. Трябва да се борим срещу първопричините. Заедно сме силни. Ако човек вземе една съчка клечки не може да я щупи едновременно, но всяка една съчка може да се щупи много лесно. Така че когато сме заедно, когато защитаваме а, заедно идеите си, ще имаме успех. И така, имаме голяма отговорност. Отговорност да защитаваме ценностите като демокрация, върховенство на закона и вътрешен пазар. Трябва да ги усъвършенстваме. Трябва да го правим чрез дебат, трябва да го правим чрез диалог с гражданите. Благодаря.